на минути. Очакваме още наши колеги, но трябва да започваме, защото в 10.30 започва гласуването. Така че е, ще ни трябва време. Продължаваме с точка 10 от дневния ред изслушване или конференция във връзка с трансатла... споразумението за трансатлантическата търговия и а, партньорство. Показвам добре дошли на колегите, казвам добре дошли на госпожа Кастекс и, и сега Поздравявам господин е, Джозеф Бърк от, посла, от посолството на САЩ е, в в е, Европа за търговията, господин Джеймс Килик, който е партньор в White и Кейс Брюксел, господин Ван Тикем от Еврочамбърс и доктор Алберто Алемано, който е професор в Париж. Мисля, че ще започнем а, поред. Разбрахме се с докладчика да не прави изстъпление. Сега господин Бърк, на когото давам думата. Uh, Благодаря. Благодаря и за поканата да дойдем днес. Много се радвам на тази възможност за обсъждане на вижданията на Съединените щати за единството и последователността в подзаконовата нормотворческа дейност в контекста на планираното партньорство за търговия и инвестиции. За мен Посланието е просто. И Европейският съюз и Съединените щати е, на висок глас е, твърдят, е, че има подотчетност законодателния процес, че обществото участва в него и че той е прозрачен. Днес ще поясня как тези понятия са еволюирали в Съединените щати и ще ви кажа как Прозрачността, отговорността и правото на обществото да участва в процеса са въплатени в регулативната система на Съединените щати. Аз не възнамерявам да твърдя, че Европейския съюз следва да копира това, което съществува в САЩ. Вместо това бих искал само да споделя как течение на времето САЩ са решили трудни въпроси и са осигурили, защото тези понятия да се превърнат в фундамент на нашата подзаконова нормотворческа дейност. Надявам се, че ако по-добре се разбират тези понятия и функционирането им в американската система, това ще улесни вашите разисквания за законодателната последователност и изпълнението на правото на Европейския съюз в контекста на партньорството за търговия и инвестиции. Най-напред е добре нашата позиция за добрата регулативна практика да я поставя в исторически контекст. През 30-те години в САЩ е, се правят опити за излизане от голямата депресия и тогава президента Рузвелт е, въвежда един спектър от политики, известни като новата сделка или новата договореност. Те разширяват възможността на регулативните органи да стабилизират економиката, да регулират пазарите и да предприемат мерки за финансово е, осигуряване на физическите лица. Тези мерки дават огромна възможност на добре е, е, мотивирани, но неизбрани държавни служители. Неизбраните служители е, с толкова много власт обаче е, представляват опасение за другите власти в държавата. Поставят се редица въпроси как а, другите две власти, законодателната и съдебната, да упражняват контрол върху изпълнителната, как заинтересованите страни да участват в процеса на създаване на подзаконовите актове и как този процес да бъде направен прозрачен. Не винаги е било елементарно или лесно да се отговори на този въпроси на тези въпроси всъщност. Даже е имало и големи търкания и напрежение в отделни моменти между изпълнителната власт, съдебните органи, Конгреса и заинтересованите. С течение на времето обаче, чрез съдебна практика, законодателство, президентски укази, САЩ са разработили подходи за решаване на поставените въпроси. Резултатът е до голяма степен приемлив за всички власти и за всички заинтересовани. Това е процес, който гарантира, че регулативните органи няма да приемат важни актове, все едно се намират в черна котия. Процесът принуждава тези регулативни органи да вземат предвид позициите на заинтересованите и да мотивират решенията си както пред заинтересованите, така и пред другите власти, преди да бъде прият актът. Този процес е допринесъл за това САЩ да се превърнат в глобален лидер в иновациите и в привличането на чуждестранни преки инвестиции. И днес искам само за 5 минути да ви представя как протича процесът обичайно и да ви запозная с основните му елементи. Не зная доколко можете да виждате е, тези дребни кутийки е, на тази първа схема е, е представен един обзор на процеса на приемане на подзаконови актове. Конгресът има изключителното право да приема закони. Законите обикновено дават възможност на изпълнителните ведомства, т.е. на изпълнителната власт, да приема подзаконови актове за прилагане или за изпълнение на закона. След като се приеме законата, Съответните компетентни ресорни ведомства предприемат следните действия. В зависимост от материята и сроковете, те започват обществено допитване. След това правят проект на подзаконов акт. След това подлагат този проект на одобрение както от страна на други заинтересовани ведомства, така и от страна на службата за управление и бюджет. След това обнародват уведомление за предложения проект на подзаконов акт, събират обществени коментари, правят окончателен проект, отново го подлагат на одобрение е, междуведомствено след което обнародват е, окончателния текст на акта с мотиви. Конгресът може да упражни контрол, актът след това влиза в сила, а след влизането в сила могат да упражнят контрол съдилищата. На следващата схема също ще се затрудните. Тя също е много ситна за виждане. Но тук бих искал да се спра на уведомлението за проекта на акт в средата на страницата. Тази част от процеса може да е особено интересна за вас, тъй като тя има важно значение за целия процес на приемане на подзаконови актове в Съединените щати и тук има съществени разлики в сравнение с това, което се прави в Европейския съюз. След като се получат становищата на другите ведомства по проекта на акт, ресорното ведомство публикува така нареченото обявление – е, или уведомление за проекта на подзаконов акт със следната информация. Преамбюл с мотиви за акта и с е, е, препратки към становищата на другите заинтересовани ведомства. Разяснение на е, философията на предложения подход, включително резюме на фактическата и научна база за този проект, самия проект на текста, и проект на анализ на въздействието или на оценка на въздействието, както и всякакви други анализи и проучвания, които са използвани. Авторът на проекта публикува тази информация в интернет и цял свят може да я види. След това се събират становища от всички заинтересовани. Всички коментари се обнародват с получаването им, освен ако не съдържат поверителна информация. Правилата са така е, зададени, е, че е, обществото задължително участва и процесът не може да се превърне в черна котия. Когато е, ресорното ведомство обнародва окончателния акт, е, то прави това с цялата преписка уведомлението, оценките на въздействието, ако акта има економическо значение, получените коментари от обществото, всички изследвания и проучвания, които ресорното ведомство е намерило за относими, протоколи от срещите с обществеността, мотиви и текста на окончателния акт. Конгресът тогава може да упражни контрол. Това рядко се прави, но Конгресът понякога може да е, изрази неодобрение и така да попречи на акта да влезе в сила. След това самите заинтересовани имат право да успорят законосъобразността на акта пред съда на основание произволност, самоцелност или ултравирес. Е, съдилищата, когато правят преценката си, вземат предвид всички възможни доказателства, е, за да си дадат сметка как регулативният орган е стигнал до проекта, който предлага. Също така в определен момент може да се наложи авторът, ведомството автор да даде допълнителни разяснения за необходимостта от приемане на акта. Той може да се срещне с чуждестранни регулативни органи, с дружества, с неправителствени организации в този процес, но не може да организира закрити заседания, за които няма никаква информация. Този резултат е недопустим поради изискванията за прозрачност. Съединените щати, в заключение, с много голям интерес следят развитието на нормотворчеството в Европейския съюз. Правим това, защото в интерес на САЩ е Европейският съюз да е силен, за да бъде надежден партньор на световната сцена. Европейският съюз може да бъде силен партньор само ако а, ние смятаме, че Брюксел представлява реално интересите на европейските народи. Също така а, следим вашите нормотворчески процеси, защото в европейската економика, са търговски инвестиционни отношения, са налети стотици милиарди евро от страна на американски дружества. Ние създаваме милиони работни места. Заинтересованите в Съединените щати, особено малките и средните предприятия, ясно са заявили пред правителството на САЩ, че търговията с Европа и инвестициите в по-висока степен изискват е, регулативната среда в вашия континент е, да е по-прозрачна, в по-висока степен да приобщава заинтересованите е, и да задължава регулативните органи да поясняват действията си на основата на научни съображения и доказателства. С нашето бъдещо партньорство за търговия и инвестиции, Съединените щати е, не се стремят е, към това да получат роля е, в нормотворческия процес. Ние обаче бихме искали държавните служители да отговарят за решенията си. Благодарение на историята си ние добре знаем, че ако някои категории заинтересовани лица получат специален статус, това в крайна сметка дава обратен резултат. Съединените щати и тяхното правителство, както и заинтересованите на нашия континент, биха желали процесите в Европейския съюз да са по-прозрачни за всички и в по-висока степен открити за участие. Има много творчески начини за намаляване на излишните различия в действащите уредби е, няма да има възможност за всеобхватни, амбициозни, устойчиви споразумения с Съединените щати без прозрачност. И за това ние поставяме толкова голямо ударение върху положителния напредък в областта на регулативното единство. Благодаря много, господин Бърг. Сега господин Килек, е, благодаря. Е, ТИТЕП е споразумение, което излиза извън е, тарифната либерализация. Основният момент, който трябва да обърнем тук е, че трябва да основната цел премахване на пречките. Ако разгледаме митническите, митата и тарифите между САЩ и Европейския съюз, ще видим, че те вече наистина са ниски, но независимо от това можем да ги подобрим. Най-голямо преимущество за бизнеса ще бъде, ако в това отношение се предприемат мерки и това е приоритет за те тип. И това ще бъде от интерес на търговските търговците от двете страни на Атлантика трябва да се решат някои технически проблеми, които отдавна съществуват, но мисля, че резултат обаче ще се постигне единствено ако успеем да позволим на европейската и американската система да съществуват съвместно е, като се зачитат взаимно в своите особености. Това, с което можем да направим е да хвърлим поглед назад и да сравним двете системи. От двете страни на Атлантика съществува суплена култура с, с сериозни правила по отношение на околната среда, опазване на здравето, опазване на потребителите. Мисля, че е, господин Бърг ще се съгласи, е, че наистина Европа в това отношение има изключително важен принос. Е, но трябва да не забравяме забравяме и нещо друго. Ако се разгледаме в това колко е, много се работи в САЩ е, при налагането на стандартите, може да се види, че поредица продукти имаме съпоставимо положение. Така че идеята на взаимно признаване на подхода не е никак лишена от смисъл, защото ние споделяме еднакви цели. Искам да се спра. Е, на въпроса за прозрачността, който постави господин Бърк, мисля, че е изключително важно, е, когато става дума за регулиране на въпроса, да да се вземат решения от, от специалисти и то прозрачни, да не се ръководим единствено от политически съображения. Като погледнем последните събития, ако една европейска агенция не се произнесе за даден продукт, той остава на границата. Мисля, че е за мен като е, американски адвокат е, е, струва ми се, можем да приемем европейското законодателство, защо да не го при, направим и в рамките на е, споразумението. И освен това, по отношение на принципа на предпазливост и управление на риска, също нещата са а, сравними. В САЩ, по показаното от господин Бърг процедура, се следва един определен научно базиран подход, но в някои случаи обаче ние прилагаме принцип на предпазливост по-скоро на заплаха, отколкото на риск. А, по-скоро на потенциална заплаха, отколкото на чисто а, научно обоснована оценка на риска. И това е важно за американския бизнес, който работи в Европа. Не само заради обхвата, но защото понякога непоследователно се предлага, прилага принципа за предпазливост. Веднъж се прилага, веднъж не. Така че има случаи, когато това не е необходимо. А, например, микровълнова неговата печка, е, е, където е, общо взето имаше време, когато хората се страхуваха от микровълновите уреди. Но сега науката вече ни казва, че не е така. Така че мисля, че трябва да преминем колкото е възможно към научно обоснована оценка на риска. И добрата новина е, че като четем съобщението на Европейската комисия по отношение на принципите на предпазливост, да, наистина говорим за базирана на науката оценка на риска. Въпросът е, че ние може би не прилагаме прилагаме това по а, желанию ефективния начин. Но за да направим, да отбележим конкретен напредък по отношение а, на ТИТИП, а, трябва взаимно да можем да признаваме своите документи. ЕС и САЩ трябва да признаят, е, че споделят еднакви цели по отношение на обществената сигурност и те са до широк, голяма степен приясните като разбира се всяка система има своите особености, но идеята е да предоставим на потребителите правото на избор чрез съответен подходящ начин на етикетиране. И може би е време да зададем въпроса, а, ако взаимто признаване работи за Европейския съюз, с което е едно особено преимущество на Европейския съюз, защо да не постигнем също между САЩ и ЕС. Мисля, че а, а, нещата се протакат. От, имаме комитети, които от десетилетия се занимават с въпроса. А, докато взаимното признаване е много по-бързото решение, не само за бизнеса, но и за правителствата, защото вместо да се правят две проверки, може да се стигне само една инспекция и така нататък. Освен това, можем да сближим нашите методи на оценка, взаимно обосноваващи се науката, сближавайки стандартите. Мисля, че европейския вътрешен пазар е най-добрият образец и пример за това това какво може да донесе, да допринесе взаимното признаване. Така че, когато говорим за признаване на определени принципи от комисията, наистина това отстранява редица бариери. Така че въпросът не е само в това да тръгнем от нулата. Просто стигнали сме до точка, в която и ЕСА и, Евро... и САЩ се нуждаят от ясни разпоредби, които да гарантират е, защитата на потребителите. От тук вече взаимното признаване става много по-ясно и може би трябва честно да си признаем какви са разликите между средното ниво на проверки в САЩ и Европейския съюз. Може би разликата не е толкова голяма, колкото между отделни държави членки. Е, като разгледаме е, всички 28 държави членки и нивото е с САЩ. Така че нека не се плашим от взаимното признаване, но във връзка с това можем да спечелим страшно много, ако имаме ам, доброволни програми, съобразени с пазарните изисквания, етикетиране и така нататък. Мисля, че и европейските и американските потребители ще ни бъдат ем, доволни от това, така че нека хвърлим поглед и отвъд, отвъд взаимто признаване. Така че мисля, че трябва да променим начина си на мисленето и от двете страни и да поговорим сериозно за взаимто признаване макар и с различни средства, като проверки и изпитвания, ние постигаме еднакво ниво на сигурност. Това ще донесе огромни преимущества. Нека вземем, например, компетентните органи за защита и безопасност на лекарствата в САЩ и в Америка. Може да постигнем наистина добър резултат. Те и, и от едната и от друга страна произвеждат много сериозни проверки по отношение на производството на фармацевтични продукти и тяхното предлагане. Защо? Е, това, което е постигнато тук, да не се постигне и в други области. Освободения капацитет може да се използва удачно на други места. Мисля, че за взаимното признаване международните стандарти и взаимно признати принципи могат да играят важна роля. Ако, например, вземем Кодекс Алиментарио, Световната здравна организация, е, организация на е, ООН, това наистина е сериозна база. Ако има изделия, отговарящи на международни стандарти, е, за нас ще бъде просто странно да не го приемем от двете страни на Атлантическия океан, е, както взаимното признаване на продуктите е, в между отделните държави членки. Както е записано в член 13 до договора, единствено при извънредни обстоятелства могат да се вземат други решения. И освен това трябва да имаме е, избор. Е, нашия потребител трябва да получи етикетиране и информация, които да му дадат възможност да направи избор. В заключение, ТИТИП означава, че трябва да нам снеме, свалим бариерите в редица области. Трябва да започнем от идеята, че и двете системи предлагат безопасни продукти и можем да тръгнем от тук, е, в, е, защото и наш, ние всички искаме безопасни произведени продукти за гражданите и изделия. Мисля, че и от двете страни на Атлантика се стремим към прозрачност, към научно обоснована оценка на риска и мисля, че трябва да пристъпим към взаимно признаване, прилагайки където това е възможно международните номи и стандарти. Благодаря председателят. Благодаря господин Килик. Сега господин Дирк Вантигем, надявам се, че произнасям правилно името, даваме ви думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожи и господа. За мен е, е радост е, да бъда заедно с вас и да участвам в тази дискусия. Ще започна с поздравления е, към правната комисия за това, че инициира именно това изслушване, което се концентрира върху регулаторните аспекти на ТИП. Аз представлявам е, международния отдел на е, Eurochambers. Това е Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати, но не само на европейските, вътре влизат и търговско-промишлени палати от други страни извън Европейския съюз. кои са приоритетите в рамките на преговорите за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции? Не бих искал да повтарям това, което двамата оратори преди мен вече посочиха. Но какъв трябва да бъде подхода, който да се следва по време на преговорите, така че да отговори на очакванията на европейската страна? Действително, както чухме, САЩ е разработила една система за приемане на правни актове, е, която в някои свои аспекти се доближава до нашата, но също времено много се различава. При всички положения е, много важно е, от гледна точка на членовете на нашата асоциация са разходите, които ще проистекат за малко, малките и средните предприятия и възможностите за участие на малките и средните предприятия в износа. Ние знаем, че сътрудничеството между Европейския съюз и регулаторните агенции на САЩ междувременно нарасна съществено. Това е много положително развитие. Смятам, че преговорите за ТТИП е, ще е, доведе до нов напредък е, в това сътрудничество. Ако създадем една по-амбициозна, по-устойчива рамка за сътрудничество, което да послужи като една стабилна платформа за взаимодействие между различните законодателни органи и регулаторни органи. Това, е, според мен, е възможно. Възможно е, е да се насърчат процесите е, за сплишаване и на базата на прозрачността да се създадат едни по-добри контакти между регулаторните органи и законодателните органи и бизнеса. Е, много важно за е, всеки закон, за всеки правен акт е, е да бъде съобразен с неговата изпълнимост, с неговата осъществимост, с практическата му годност. Това ще бъде изключително важен момент и в преговорите. Естествено, че в рамките на институциите се говори за това как точно ще се наблюдава изпълнението на правните актове, как ще се контролира изпълнението. Това е много важен момент и в рамките на Трансатлантическия економически съвет. Това е една много полезна институция, която ние подкрепяме и нейните действия ще са насочени най-вече към това, към практическата приложимост на постигнатите договорености и на регулаторната дейност. Много широк спектър а, а, трябва да бъде обхванат а, в рамките на ТТИП. Същевременно времено сътрудничеството се развива и в много специфични сектори, които също ще бъдат предмет на преговори, така че трябва да се помисли и за някои по-специфични условия, включително и преходни разпоредби относно тези по-специални сектори. Опитваме се да разберем как точно ще се разработи специфичната система за оценка на въздействието е, в рамките на взаимното признаване, какъв ще бъде тест е, по е, ключови критерии, така наречения бенчмарк тест. Кои ще бъдат десетте най- важни от гледна точка и на административното бреме и на задълженията, които се вменяват на предприятията регламенти или правилници за изпълнение на правни актове. Както бе казано и от един от колегите, говорили преди мен, няма да започнем от нулата. Ще се опитаме е, всичко, което сме постигнали до сега, е, да е, систематизираме и да насочим в една по-правилна посока, така че да постигнем желания ефект и за предприятието, но най-вече за малките и средните предприятия и за потребителите. Благодаря. Благодаря, господин Вантихем. А сега господин Алберто Алеманно има думата. Е, Добро утро, госпожи и господа. Благодаря, господин председателю, за дадената ми дума. Истинско удоволствие е да се изкажа пред Комисията по правни въпроси и да споделя някои мисли по темата за единството в подзаконовата нормативна работа в контекста на търговското инвестиционно партньорство. Има една важна оговорка, която трябва да направя в началото. Мислите, е, които ще споделя, проистичат от академичната ми работа до тук, е, но е, също и се опират върху работата ми в политическия отдел на Европейския парламент в миналото. Искам да се спра на въпросите защо, как и какво в контекста на търговското инвестиционно партньорство. Най-напред защо? Мисля, че основната цел на това партньорство е премахване, намаляване или недопускане на политики, които поставят ненужни пречки пред международната търговия. Не тарифните пречки в търговията днес са основен акцент на нашето внимание. Това са национални подзаконови актове, които поне по принцип са насочени към законосъобразни цели. Опазване на околната среда, здравето и безопасността. Естествено, страните, които приемат такива регулативни мерки, се ползват с пълен суверенитет. Те могат да предприемат всяко регулативно решение, което желаят. С течение на времето обаче разбрахме, че се разширява пропаста между а, възможността за приемане на подзаконови актове и отражението на тези е, актове. Те могат да имат отражение дори извън Европа, ако са приети в Европа, дори извън САЩ, ако са приети в САЩ. И така се получават регулативни разминавания. Те е, пречат на е, вноса и на износа, е, водят до неефективност, увеличават разходите за чуждестранните дружества, което на свой ред е пречка в търговията и забавят постигането на глобален просперитет. Е, много е, ясно е, е че е, и двете страни на Атлантическия океан губят от тази ситуация. Така че нетарифните бариери от групата на високо равнище за заетост и растеж е признала тези нетарифни пречки за основни цели, които трябва да бъдат преодолени. Естествено, партньорството не се осъществява във вакуум. Ние не тръгваме от нулата и Съединените щати и Европейския съюз са членове на е, е Световната търговска организация. От 70-те години от известния токийски кръг е, нетарифните бариери не са били предмет на внимание. Е, значи, тогава е, беше е, казано, че съществуват такива е, пречки, е, че те са две категории. Технически от една страна и от друга страна специфични особени режими. Тези две категории създават нещо, с което всички страни по света трябва да се съобразяват, когато приемат подзаконови актове. Това въжи и за САЩ и за Европа. Тук основно е задължението за уведомяване. Значи, когато приемаме проекти, когато работим по проекти, ние трябва взаимно да се уведомяваме за тях и те се обсъждат в комитет, специален комитет, където се обсъждат евентуалните неблагоприятни аспекти. Другият основен принцип в Световната търговска организация е забраната на дискриминацията. Не трябва приеманите актове да водят до различно третиране на националните и на вносните продукти и и стоки. И има също различен а, и много важен елемент, който не трябва да се забравя. Когато правим собствените си проекти, доколкото е възможно, трябва да следваме установените международни стандарти. Ако това се прави, ще може да се прилага една презумпция за съответствие в СТО. Е, същевременно, е, държавите членки на СТО е, са замолени да обосновават научно политиката, която претворяват в нормативни актове. И на последно място има едно много важно изискване за необходимост в Европейския съюз това съответства на понятието съразмерност. Трябва да изберем за постигане на търговските си цели най-малко обременителните средства. Сега, не говорим а, за същество в случая, за процедура, но опитът на СТО ни а, учи, че всичко това, всички тези принципи не са достатъчни да се тушират негативните ефекти на нетарифните бариери в търговията. За това ни трябва нов регулативен механизъм и тук преговорите за търговското инвестиционно партньорство между САЩ и Европейския съюз могат да бъдат използвани. Нека сега преминем към въпроса как. Подходът на делегациите на САЩ и Европейския съюз до сега е да сътрудничат именно във връзка с това как, а не във връзка с какво не във връзка с съдържанието. Ние имаме процеси и процедури, които могат да допринесат, ако бъдат хармонизирани, за е, едно нормативно съответствие от двете страни на Атлантическия океан. Как е, превръщаме това в реални проекти? Ето как изглежда схемата днес. Има пет регулативни е, компонента. SPS плюс отнася се за специалните режими. TBT плюс отнася се за е, нетарифните и технически пречки. Господин Килик е, говори за е, взаимното признаване, но ние преди всичко сега се опитваме да установим хоризонталните интереси, чрез които можем да преодолеем всички разминавания. Ако погледнем инструментариума, с който разполагаме, ще видим, че много се акцентира върху прозрачността. Задължението за уведомяване в СТО не е достатъчно. Трябва да създадем един привилегинован канал за комуникация между САЩ и Европейския съюз. Също така трябва да стъпим върху прозрачността и да не водим само консултации, а истински диалог, който да е постоянен. И е, основното средство тук е, би било уведомяване и коментиране. Обратна информация – също е важно средство. Ние трябва не само да споделяме информация, когато разработваме проекти, но и да вземаме предвид становището на партньора. И най-сетне обоснованост от гледна точка на наличните доказателства. Различните политически варианти, с които разполагаме, трябва да бъдат обосновани не само вътре териториално, но и извън териториално. И се поставя тук методическия въпрос как да го постигнем. Единият начин е да се анализира трансатлантическото въздействие на предлаганите актове. Този нов метод на сътрудничество в регулативната сфера е, би трябвало да се прилага към всички законодателни и незаконодателни мерки и, те ще, и двете ще попаднат в пределите на режима. И последното, което ще обсъдя в оставащите ми минути е какви са правните последици на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции върху конституционната система на Европейския съюз и в частност върху Европейския парламент. Това е сравнителна схема сравнително правна система и, и схема, в която се описва самото създаване на законите и създаването на подзаконовите актове. Ако погледнете това сравнение, и погледнете също инструментариума, който току-що описах пред вас, ще разберете, че при статуквото Европейския съюз много добре се справя с консултациите и с оценката на въздействие, когато приема законодателни актове. Е, Съединените щати няма този подход. Там няма аналогично равнище на консултации или оценка на въздействието на, при приемане на законодателството от Конгреса. Но ако преминем към подзаконовите актове, което са производните актове в Европейския съюз, е, които се приемат чрез пореда на комитологията, това, което съществува в САЩ, е, не съществува в Европа. В Европа рядко се прави оценка на въздействие на актовете по делегация и изпълнителните актове и няма консултация при тяхното приемане, докато тези две изисквания са правило при приемане на подзаконовите актове в САЩ. Така че как да изпълняваме е, е, своите задачи и как да постигнем целите си в контекста на трансатлантическото партньорство. Нека да видим сега законодателните актове. Консултацията днес е законово изискване по договора, но не е задължение уведомяването и коментирането. Така че, ако няма смисъл а, и не бъдат задължени а, институциите, нормотворческите институции на Европейския съюз да извършат уведомяване и да коментират, а, от съществуващата уредба такова задължение не може да се изведе. Договорът не изисква оценки на въздействието. И тогава какво ще правят Европейския парламент и съвета? Това е открит въпрос. Има известна съдебна практика, която в момента се развива на основата на правомерните очаквания на предприятията и на другите субекти на нормативното регулиране. Значи трябва да се вмени задължение на парламента и на съвета. Парламентът вече се е ангажирал и много сериозно работи по въпроса за оценката на въздействието на постъпващите при него проекти. Що се отнася до конкретното задължение за уведомяване? този е, канал може ли е, при изграждане на така привилегирована комуникация между САЩ и Европейския съюз да създаде специален режим, който да влезе в противоречие с изискванията на СТО? Днес бихме казали, е, че е, Европейския съюз по-добре изпълнява средствата за комуникация, употребява тези е, средства. Защото Конгресът не се допитва до никого, когато приема законите си, докато Европейският парламент организира такова допитване. Сега подзаконовите актове Днес в Европейския съюз консултациите и оценките на въздействието са ограничени. И какъв тип оценка на въздействието трябва да се прави върху актовете, които се приемат по реда на комитологията или актовете по делегация? Днес консултациите в Европейския съюз са преди всичко, както казах, за законодателните актове. Контролът как се упражнява, упражнява върху подзаконовите актове от типа на актовете по делегация. Контролни правомощия има, но те не се употребяват, не се, изпъл... не се упражняват. Как ще постъпи парламентът за да разшири контрола върху актовете по делегация и актовете за прилагане? В момента всяко разширено а, участие на парламента би влязло в противоречие с междуинституционните разисквания а, между трите институции а, за приложението на член 290 и член 291 от договора. Аз а, мога да дам само един пример, за да знаете за какво говоря. А, заряд, зарядните устройства за мобилните телефони. Те са добър пример за тези сложности на процедурата. В Съединените щати, когато агенцията изработи проект, тя задължително минава през фаза на консултации и обратна информация от всички заинтересовани. Обръщам ви внимание, че от европейска гледна точка трансатлантинското партнерство Атлантическото партньорство може да доведе до големи промени, а въпреки всичко трябва да се спазва институционното равновесие, така както то ни е предписано от договора. Това е много важно. Някои открити въпроси, с които ще приключа. Първият въпрос към Комисията по правни въпроси е какъв правен статус сме готови да придадем на тези хоризонтални интереси, на тази хоризонтална дисциплина. Имаше едно предложение на господин Берлингуер е, за създаване на европейски административен акт или закон. Така че е, тези задължения, за които говоря, да въжат не само в контекста на трансатлантическото партньорство, но и за всички нормативни актове, които се изработват в Европейския съюз. Това е въпрос, е, който задавам. Дали може да се използва този подход? Втори въпрос при е, приемането на подзаконови актове каква роля ще играе Европейския парламент. Е, тук трябва да изходим от интеринституционната дискусия, като дадем ясни предложения е, за подобряване на споразумението между трите институции за приемане на актове и, за прове... и да направим така, че да се направи ясно разграничение между член 290 и член 291. Имаше един много важен доклад на един евродепутат Ниблер е, за независимостта на оценката на въздействието. Кой прави оценките на въздействието? Как се гарантира независимостта на експертите? Е, необходимостта от такава независимост ще се задълбочи с трансатлантическото партньорство тук би трябвало Европейския парламент проактивно да действа, за да реши някои от правните въпроси, които ще проистекат от партньорството. И също така, какво да направим с така да се каже институционната архитектура? След като определим процедурите за приемане и контрол върху подзаконовите актове, каква институция ще натоварим с контрола и какви прерогативи ще й дадем. И тук вече приключвам. Трудностите са две. Първата е да се поддържа договорно установения институционен баланс. Европейския парламент може да допринесе за този баланс, като действа проактивно, като упражнява контролните си правомощия и като гарантира, защото хоризонталните интереси при приемането на подзаконовите актове да бъдат подложени на такъв демократичен контрол от страна на Европейския парламент. Втората трудност е по-скоро с външен характер. Баланс на ангажиментите трябва да се постигне. Доколко сегашният режим или предложенията, с които разполагаме, се съобразява с различните прерогативи в САЩ и в Европейския съюз – създавайки същевременно еднакво ниво на ангажименти. Бихме казали, че на хартия при действащия режим в Европейския съюз за създаване на подзаконови актове, този режим е по-подходящ за хоризонталните интереси, а, отколкото режима съществуващ в САЩ. Разбира се, тук говоря специално за подзаконовите актове, защото а, не знаем доколко Конгресът би се съгласил да възприеме режим, какъвто Европейския парламент прилага за законовите актове. Благодаря, професор Алемано. Господин Фернандо Херо от името на комисията поиска да му дадем думата. И сега ще е, имаме удоволствието да го чуем. Добро утро, господин председател. Няколко коментара по три основни въпроси. Е, първо, целите, които се стремим да постигнем в регулаторната област по отношение на е, споразумението от ТИТИП, тре, второ а, някои моменти от работата и до трето докъде сме стигнали от, като, как преценява комисията състоянието на нещата и какви са следващите ни намерения. Първо, по целите. За нас е важно да насочи вниманието си към един ключов елемент, който да доведе до вътрешно единство на регулаторната рамка, да не се създават нежелателни и ненужни сериозни разминавания, така че в процеса на изготвяне на, на различните законодателни актове е, ние бихме искали да избегнем дублиране, допълни, допълнителни разходи или дори търговски конфликти е, така че да сведем до минимум е, тези опасности и да изработим една позитивна нагласа. Ние имаме десетилетна традиция и в САЩ, и в Европа в изготвяне на регулаторната рамка. Ние можем взаимно да си помагаме, да учим от опита си и да намерим по-лесни, сближими решения. Това е целта. Кои са принципите, на които смятаме да стъпим? <clears throat> Искам да се спра на четири въпроса. Първо, това е наистина изходната база, както посочва и доклада на компетентната работна група в никакъв случай не трябва работата ни да се отрази на гарантираното ниво на защита на потребителите и в двете страни. Така че трябва да потърсим регулаторни решения, които да отговарят на нуждите на заинтересованите страни, а също и на гражданите. Така че основните преференции не бива да пострадат от това. Не може и дума да става да намалим нивото на защитеност и на сигурност за гражданите. Това е немислимо. Второ, всяка страна трябва да зачита е, системата на другата. Не, не, няма място за това да се надпреварваме е, и да търси, да правим опит е, механично да прилагаме чужди системи. Това въжи и за двете страни. Ние имаме свои традиции от двете страни на Атлантика, имаме своите положителни и своите слаби страни, можем да подобрим нещата, имаме своите институции, така че никой няма намерение да промени от европейска страна Американската конституция и очакваме съответно това поведение да срещне адекватен ответ по отношение на европейските договори. Трето, но във всички случаи се нуждаем от равни ангажименти, съпоставими ангажименти от двете страни. Това е сериозно предизвикателство, защото институционалната уредба е различна, както каза професор Алемано, и тук трябва да се търси баланс между законодателство и регулаторна рамка и тук нещата са много различни и трябва да се търси, разбира се, съпоставимост между Общо националното американско ниво и щатско ниво, съответно е с национално ниво. Така че мисля, че можем да говорим за сходно ниво на ангажимент по отношение на институционалните изисквания. Четвърто, като основен принцип, не искаме да правим теоретични упражнения и искаме да няма да правим а, конкурс за красота, да видим кой е по-красив и по-прекрасен ние или те. Това, което очакват от нас заинтересованите страни е да постигнем резултати, които са приложими за тях по е, с цената на по-малко разходи, по-малко бюрокрация, по-малко разминавания. Това очакват те от нас и това не бива да забравяме и ние. Може би трябва да поговорим е, как теоретично могат, можем да сблечим двете системи. Да, много е интересно, но е, мисля, че можем за, в условията на взаимно зачитане да си сътрудничим, което ще доведе до по-добри резултати. Що се отнася по-конкретно до сътрудничеството в сферата на правната уредба, има две неща. Първо, добрата регулаторна практика, което означава прозрачност, оценка на въздействието, консултации <clears throat> всяка страна може да погледне и да помисли какво може да се подобри, защото тези практики не са спуснати свише, не са свещени скрижали, те могат да бъдат подобрявани непрекъснато в условията на собствените институционални рамки. Второ, е, искам да подчертая е, че ние говорим е, за започване на сътрудничество отдолу нагоре от ранен етап. От самото начало ние започваме обмен така че всеки да знае какво имаме намерение да регулираме, така че можем наистина да се координираме, за да не се дублираме и да не се стига до несъпоставими решения. По въпрос е, за вътрешната логика. Трябва да имаме и някакъв институционален механизъм на сътрудничество. Това ще отнеме време. Първо ще трябва да тръгнем от принципите, но можем да постигнем и междуинституционален механизъм на взаимодействие. Е, е, ние имаме съответно съвет, е, но по който се мисли, но това няма да е истински регулаторен орган. И още един аспект, който засегнах накратко и който е важно, как ще действаме. Какво имам предвид? Да имаме конкретни резултати в всеки индивидуален сектор. Ние можем да имаме предложения, да речем, за фармацевтичната промишленост, за химическата промишленост и така нататък. Но кога дори, независимо дали става за съществуващи разпоредби, ние можем да помислим как можем да ги сближим и да осигурим взаимна защита, но също и за бъдещи решения. Те трябва да бъдат съвместими. Ние можем да направим програма за съвместна работа и да включим както сега действащи разпоредби, така и нови разпоредби и разбира се, ние отдаваме предпочитание на международните стандарти, които са взаимно признати. За бъдещето. До тук вниманието е насочено основно е, с известно разминаване. САЩ, е, и това го четем и по медиите, е, говорят за е, общи хоризонтални сфери, както по отношение сближаването на разпоредбите, така и прозрачността и консултация с е, заинтересованите страни. Европа залага по-скоро на конкретни действия в индивидуалния сектор, но това са така, да се каже, малко карикатурни шаржове, които имаме е, едни за други. Можем да работим и хоризонтално в някои области, а, а когато е, се вгледаме в нещата, ако се установи, че имаме сериозно припокриване на целите, е, можем наистина да излезем извън тази дихотомия, е, дали да говорим за хоризонтална работа или за подход по направления. И освен това, работата е на ниво принципи, на ниво цели. Ние е, обменяме много информация е, и трябва да продължим. Ние трябва да постигнем общ възглед за взаимнито, взаимно за системите си. Тоест, защото единствено, познавайки добре другата система, ние можем да осъществим по-тясно сътрудничество. По отношение на бъдещите стъпки и дискусии, мисля, че имаме още какво да правим през едните месеци, за да включим по-конкретни елементи и по възможност основни елементи особено що се отнася до конкретните области и сектори. Бихме искали широко да информираме публиката по този въпрос, така че външния свят да знае за какво говорим, ако имат въпроси, да ни ги поставят и всеки да може да даде своя принос. Защото е, има въпроси, по които се търси или трябва да се търси на общо ниво на комфорт, така да кажа, на всички участници. След това, това се отнася и законодател правителството с участие на всички институции, тук визирам и Европейския парламент, както и заинтересованите страни. А, а също и оценката на въздействието трябва да отговаря на високи стандарти. Благодаря, председателят, благодаря. Сега стигаме до въпросите и отговорите. Госпожо докладчик, ще започнете ли? Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на поканените оратори за извънредно прецизните и обогатяващи експозета, които чухме. Може би предварителен порядък е добре да ги уверя, че Европейският съюз има капацитет а, е, да осигурява съответствието на своите подзаконови норми и да а, е, възприеме процеса процес е, на взаимно признаване. Това са процеси, които ние осъществяваме от 50 години. Е, ние сближаваме нормите в държавите членки и създаваме нови норми за това, което сега са 28 държави членки. Тъй, че открити сме за подобни процеси наистина и не се съмнявам, че ще можем да е, приложим отново придобитите умения в бъдеще. Вие много настоявахте на понятието прозрачност в процеса на приемане на актове. Това е, е нещо, е, което много трудно се постига е, в работата на експертите и като се имат предвид консултациите с обществото, но ние имаме практика, която е наше постижение в регулативните ни процеси. Организираме консултации, които се развиват около тъй наречените бели книги. Това въжи е, както за законодателните, така и за подзаконовите актове, е, тъй като често пъти в Европейския съюз е, двете категории актове са тясно свързани помежду си. Е, тези бели книги е, се обнародват в интернет, е, имаме и е, е, възможност за получаване на становища е, по интернет. Е, в Европейския съюз много сериозно е регулирана лобистката дейност. Днешното ни заседание се предава по интернет, така че сигурно хиляди, десетки хиляди хора го гледах. Ние, колкото американците, сме привърженици на понятието прозрачност. Освен това, вие също много говорихте за водещата роля на научните изследвания. При приемането на актовете от е, законодателните органи и ние вземаме предвид научните изследвания. Зная и смятам, че нашата практика в Европейския съюз е да се стремим към баланс Ежедневният опит на гражданите, на потребителите, на всички заинтересовани, на работниците се балансират с научните изследвания. Вие цитирахте е, случая с микровълновите уреди. Е, и други примери могат е, да се дадат. Например, когато научните изследвания не са предупреждавали за риск, а рисковете са били е, установявани в последствие на гърба на хората. Аз мога да ви цитирам азбеста е, и там никак не е смешно. Затова ние в Европейския съюз имаме и друг принцип, принципа на предпазливостта. Как е, да го дефинираме? Отчитане на съмненията, бих казала. Отчитане на често пъти непълнотата на научните изследвания, както и отчитане на опасенията на хората, колкото и те да ни се струват ирационални и необосновани. Е, ние се стремим към това равновесие между житейския опит на хората и е, съпротивата на потребителите от една страна и това, което мислят учените. Е, в търсене на това равновесие ние минаваме по една много тясна пътека, за да изработим своите законодателни и подзаконови актове. Ние имаме волята в Европейския съюз, такава воля съществува и в Съединените щати, да вървим напред към това трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и към регулативно сътрудничество в неговите рамки. Както беше казано, сигурно е, че има норми, които са излишни, които могат да бъдат приспособени. Така че търговското сътрудничество да се динамизира. Искам да благодаря и на комисията за това, че припомни тук нещо важно – Може би е, е, има и известен лимит е, това, което можем е, да постигнем, а именно е, лимитът проистича от е, това, което европейските граждани са готови да приемат като промяна на норми, с които са свикнали. Е, това са колективните предпочитания, както ние ги наричаме в диалога с, с, с САЩ. Думата колективни означава, е, че е, законодателството не е само работа на някакви експерти. В е, този процес, включително в преговорите с САЩ, нашите държави членки поставят някои опасения и за това не би трябвало да се върви по-бързо от това, което е приемливо от, за гражданите. Не трябва да бързаме повече, отколкото гражданите са готови да допуснат. Ние е, имахме е, някои е, взаимодействия с САЩ, като да кажем е, по повод споразумението АКТА, е, СУИФТ. Е, там много проблеми проистекоха вследствие на общественото мнение и светлината на така натрупания опит. Е, Смятаме, че трябва да напредваме предпазливо е, в преговорите за трансатлантическото партньорство. Във всички случаи ние имаме добрата воля е, да е, се отнасяме самокритично към собствения си процес на законодателстване. Да, спомням си доклада на госпожа Ниблер за независимостта на оценките на въздействието, но ние в Европейския съюз винаги се стремим да законодателстваме по-добре. Винаги има какво да се подобри. Бих е, припомнила и докладите на господин Карим е, и на господин и за актовете по делегация и за по-добрата регулативна дейност. Ние непрекъснато се стремим да е, подобряваме своето нормотворчество и сравнението с всяка външна система естествено е добро, добре дошло за нас. Това несъмнено ще е, допринесе за напредъка в е, нашите отношения, както и за обща защита на потребителите в Европейския съюз и в Съединените щати. Госпожа Нидлер, благодаря господин председател. Позволете ми първо да благодаря много сърдечно на нашите експерти за техните презентации. Благодаря и е, на нашия докладчик, който организира е, това изслушване, е, не без е, ценната помощ и подкрепа на нашия председател. Ние е, правим това изслушване, за да видим къде са някои от бюрократичните спънки, които е, би трябвало да предотвратим. Както бе казано, в нашите 28 държави членки има хора, които таят известни съмнения и опасения. Много от нас не само пътуват и се срещат с нашите избиратели по места, но получават и ежеседмично стотици писма по електронната поща, които се отнасят до стандартите, до защитата на потребителите, най-вече до хранителни е, продукти, е, лекарства и така нататък. Тъй, че принципа е, на превенцията, на предотвратяването на проблемите е в основата на нашата законодателна дейност. От години наред работим тук в Европейския парламент, както в сферата на опазване на околната среда, така и по отношение на на хранителните продукти, е, на лекарствата, е, за това е, да се предотвратят рисковете за здравето на гражданите. Не желаят нашите граждани да консумират е, генно модифицирана царевица, те не желаят е, е, пилешкото месо да бъде хлорирано и така нататък. Всичко това естествено е съобразено и в нашето законодателство. Има още много-много примери, които бих могла да дам, но с оглед на времето ще е, се огранича до това да кажа, че има и много случаи, в които нашите е, потребители е, не са съгласни с някои наши решения. Затова ние провеждаме предварително консултациите, свързваме законодателните си проекти с много предварителни консултации, за да предотвратим евентуално недоволство и е, несъгласие. Така че е, да няма и внос на нежеланите хранителни продукти, именно за тези хлорирани пилета. Да, е, всичко това е чудесно, но също време, но е вярно и другото, че хората с удоволствие отиват в САЩ, хапват си от същите тия продукти и не, не са недоволни. Нека да дадем думата и на следващия заявил желание да участва. Благодаря, господин председател. Нека да кажа нещо, което е свързано с едно от изказванията на нашите експерти, а именно, че е, така, микровълновите печки не са чак толкова е, вредни. Става дума обаче най-вече за това е, как ще се регламентират нещата. Е, както и е, колежката Ниблер вече спомена, е, има много големи групи в обществото, които таят известни опасения. Затова как ще бъде договарено естествено партньорството с САЩ и как ще се уредат контактите с гражданите. Естествено, че е, принципа на превенцията е изключително важен. Е, принципа за прозрачност също. Е, от години говорим за тези неща, използваме какви ли не ефемизми, но същевременно по отношение на свободното движение на хората все още има доста неуредени е, аспекти. Е, принципа е, на добросъвестността би трябвало да бъде поставен в центъра на нашите размисли. Госпожа Ниблер, междувременно, а, каза, ние получаваме стотици е, имейли от граждани, които се тревожат, че стъпвайки на принципа на м, така, доб е, вярата в е, добросъвестното отношение на другата страна, е, понякога се чувстваме големи наивници. От, понякога установяваме, че американската страна всъщност прилага един двоен аршин към партньорите и към собствените си граждани. И така, всички ние сме засегнати от кризата. В Европа последствията от кризата са много неприятни. Има закони, които би трябвало да се съобразят с неблагоприятното развитие на пазара на труда. Ние в Испания разполагаме е, с е, различни категории е, предприятия. Някои от предприятията се справят по-добре с кризата, отколкото други в рамките на партньорските взаимоотношения между предприятия в Астурия и в САЩ, знаем, че американските предприятия успяват дори да увеличат печалбите си в партньорските отношения с намиращите се в не особено благоприятна ситуация европейски партньори. Тоест, американските предприятия използват е, е, ситуацията е, и по факта, че ние тук в Европа не сме процъфтяли в резултат на кризата. Това също е повод за много тревога, за много страхове във връзка с предстоящото сключване на споразумението за партньорство. Така че опасенията на хората са, че едната страна, именно САЩ, ще извлече повече полза и ще, това ще бъде във вреда на европейските предприятия. Госпожа Лихтенбергер, да, колегите преди мен говориха за опасенията на гражданите и в Европа, но също и в САЩ. Аз поддържам контакти с граждани и от двете страни на Атлантика би трябвало е, да дадем някакъв отговор. Тези хора сега най-вероятно ни слушат и очакват отговор. Е, междувременно е, чухме презентации, които бяха относително положителни. Дори някои от тях доста ентусиазирани. А времено тревогите на населението са много големи. Както и госпожа Ниблер намекна, става дума за опасения, които не са неоснователни. Те са свързани с събрания опит през последните години. От една страна неприятното въздействие на процесите на финансовия пазар в САЩ върху финансовия сектор в Европа. Също времено никой не казва, естествено, Америка е виновна, но а, ние чувстваме много ясно понякога неблагоприятното а, въздействие на някои процеси в Америка. И освен това, цялата тази история с а, подслушването от а, НСА разклати невероятно много доверието на а, гражданите в Европа, най-общо казано. Да, на равнище правителства се говори и за шпионаж. И в никакъв случай не може да се случва нещо подобно между партньори, между приятели. В никакъв случай не, не бива да се повтаря нещо подобно и ние също но трябва да кажем, че бяхме изненадани, не сме го очаквали. Трябва да създадем някакъв някаква регулаторна система на принципа на комитологията, а също време, но сме толкова различни. И така, в рамките на един такъв комитет, било от страна на САЩ, било от страна на Европейския съюз, трябва да се уточнят правилата и за оказване на въздействие. Ще става ли на правилата, е, на основата на демократичните правила или на основата на някакви други правила, но те трябва да бъдат съвсем стрикно определени. В случай, че се стигне до някаква е, особена ситуация, като тази, в която се намираме в момента, е, трябва да е предварително да е ясно как ще се действа е, в никакъв случай е, не бива да а, загърбваме проблема, свързан с защитата на потребителите, защото инак ще създадем а, тотално объркване и несъгласие. А, много важен е дебата тук. Ако се създаде един комитет, а, който в тази връзка, да кажем, ще играе някаква много съществена роля и също времено няма да бъде ясно кой точно дърпа конците в него и е, как се упражнява влияние. Целият този е, дебат е, ще се окаже излишен. И също времено оценката на въздействието, която е научно обоснована и се опира на научни заключения. Да, обикновено се казва, че науката винаги, така да се каже, е права, а пък гражданите е, са глупаците, които ни разбират. Но в никакъв случай не бива е, да стигаме до една ситуация на е, така, просветителски абсолютизъм. Е, не бива е, да изолираме гражданите, населението от е, целия този процес. Оценката на въздействието. Е, по много конкретни е, случаи, включително и във връзка с е, ренгените, телесните ренгени, включително и, и по отношение на бензина, установи, че няма опасност няма а, е, опасен риск, а, е, няма негативно въздействие върху здравето. Но когато говорим за експертните познания и за научните заключения, трябва да знаем, че населението много често не ни вярва. То е скептично настроено. Без демократичен контрол е, по цялата верига е, ще имаме проблеми. И естествено трябва да имаме предвид и е, е, лобистката дейност от страна на различни групи. Е, населението се отнася критично и към лобистите. Е, естествено, ние провеждаме така наречените е, диалози с заинтересованите страни. Обикновено обаче в рамките на именно на този диалог се маргинализират е, интересите на потребителите е, и наделяват интересите на търговците и производителите. И по тази причина е, гражданите не вярват на оценката на въздействието, защото оценката на въздействието в крайна сметка не винаги е балансирана. Господин Алеман говори за консултациите. Да, добре, но а, кой а, ще ни гарантира именно тези а, широки обществени консултации? Ние все още нямаме в Европа едни толкова силни и разпространени, широко разпространени органи организации за защита на потребителите. И освен това, задължението да се е, поема отговорност, е, да се е, отчитат определени съображения и определени въздействия. Е, кой в крайна сметка ще го прави това? Кой ще бъде органа, който ще осъществява този демократичен контрол и ще гарантира всичко това, за което вие говорите? В рамките на ТТИП. И още нещо. Тревогите, опасенията, желанията на гражданите не бива да се пренебрегват, не бива да се омалуважават. Не бива да махаме с ръка и да казваме, ама това са хората, които всъщност нищо не разбират, няма да се ръководим от тях. Не. Освен това, когато говорим за научно обоснованите оценки на въздействията, те е, всъщност е, много често е, не са всъщност част от нашата регулаторна рамка. Също но в момента залагаме най-вече на тях. И по същия начин стоят нещата и когато говорим за лобистката дейност. Лобисти, да, и лобистка дейност, но така, че тя да не се отразява е, пагубно, бих казала, на демократичния процес. Когато говорим за е, взаимното е, признаване, когато говорим за признаването на е, ИПР. Е, естествено, това няма да стане от днес за утре, но нека е, да не е, залагаме единствено на това и нека да не надценяваме отделните елементи, защото хората се гордеят с своите демократични достижения и понякога релативират именно с е, значението на подобни елементи. Добре, е, ще има някакъв съвместен комитет е, в рамките на този съвет, но никой няма да знае кой какво прави в този комитет и кой за какво отговаря. Така че сред населението трябва да се направи едно проучване за това какво мислят хората, кой какво предлага, как виждат нещата. Единствено на равнище експерти и на равнище предприятия или големи компании нещата няма да се решат. Ще остане скептичното отношение сред хората. Госпожи и господа, нека да се обърнем към гражданите, нека да се приближим до е, тях и да ги попитаме какво точно имат предвид. Благодаря, госпожо Лих, е, Лихтенбергер. Разбира се, искам да дам възможност на нашите експерти да отговорят накратко, но искам да добавя следното. Е, ние сме едва в началото на едно дълго пътуване, ако позволите да се израза така, ще имаме време за други изслушвания, за много дискусии и едновременно с това ще има, разбира се, възможност да за представяне на писмени е, становища. Както казах, ние сме в началото на един, едно дълго пътуване, а е, ни предстои и гласуване. Е, имате възможност за отговор, ще моля да бъдете кратки. Кой от вас ще започне? Um, thank you. Благодаря. Благодаря за всички коментари. Много внимателно си водих бележки. Искам да кажа само, че според мен всички изказвания, които чухте днес, бяха много положителни. Може би не сте съгласни с всичко съдържащо се в тях, но ще подчертая, САЩ нямат желание да бъдат 29-та държава членка на Европейския съюз, нито мисля, че Европейският съюз смята да стане 51-и щат на САЩ. Това са две фундаментално различни системи. Европейският парламент е, и лидерите на Европа носят отговорност за приемане на решения, които отразяват ценностите на хората в Европа. По същия начин лидерите на САЩ е, са длъжни в решенията си е, да се съобразяват с ценностите на американците. Преговорите за трансатлантическото партньорство няма да доведат до никаква промяна в това отношение. Напълно съм съгласен е, с казаното от Фернандо. Това, което, за което говорим е, че в процеса на приемане на актове в Европейския съюз, особено подзаконови ако има повече прозрачност, ако има повече обществено участие, има опит за по-голямо разясняване на решенията, мотивиране, това може да доведе и до преодоляване на опасенията, които, можеха, които бяха споменати днес. Е, в крайна сметка законодателите са длъжни да вземат предвид опасенията на гражданите и да работят в съзвучие с тях. Същевременно, е, обаче, е, нормативните актове трябва да се опират върху най-добрите постижения на науката. И решенията трябва да се използват и за това науката да бъде разяснявана на гражданите. Знам, че времето изтича съвсем кратко. По повод принципа за предпазливост. Има съобщение на Европейската комисия за този принцип, където се предвижда прилагане на научните подходи на предпазливост. Проблемът е, че този подход не се прилага. Всъщност не се прилага това съобщение и неговите препоръки. Мисля, че тук има място за по-голямо съответствие с САЩ. Следващият оратор, господин Вантигем, две неща. Първо, трябва много да внимаваме за управлението на процеса на преговорите по трансатлантическото партньорство. Трябва да се опитваме да бъдем прозрачни, да привличаме заинтересованите. Мисля, че тук нямаме разногласия. И второ, трябва да инвестираме повече в комуникация, в общуване, общуване с гражданите, с деловите среди, с съюзите, с потребителите, за да разясняваме евентуалните последици, ползи а, на преговорите за трансатлантическо партньорство. Т.е. по-голяма комуникация, повече комуникация в Европа е необходима. По отношение на опасенията, които вие споменахте, нека не забравяме, че а, от гледна точка на деловите среди, а следователно и от гледна точка на гражданите, трансатлантическото партньорство е възможност. Възможност за растеж, възможност за работни места. Being this the Legal Affairs Committee of the Parliament, Естествено, че се изкушавам да подходя към чутото от правна гледна точка. Ние сме пред Комисията по правни въпроси, в крайна сметка. Много от средствата бяха споменати. Консултация, оценка на риска. Това са инструменти, средства, които по същество са напълно неутрални. Те нямат в себе си заложено нищо, което да предопределя резултата Нашето общество обаче иска добри решения. Какво е добро решение? Това е решение основано на факти, а не на емоции. Доброто решение е, проистича от прозрачен процес, в който всички са имали възможност да си кажат мнението. Добро е решението, което отразява правомерна политика. Всички да са могли да се изкажат по време на приемането на акта и така после всички да се разпознават в него. Моето желание е европейското общество да не отхвърля тези средства, да започне да ги използва. Ако започнем да демонизираме средствата, тогава просто няма да защитим потребителите. Благодаря. Аз също искам да кажа три неща. Първо, на въпроса, че няма е, е, и съмнение, че всяка страна ще запази своята пълна свобода по отношение на законотворчеството. Така че запазва се пълен суверенитет, когато говорим за всички разпоредби, екология, защита на потребителите и така нататък. Това първо. Второ, за научната информация. Мисля, че тук ми се предлага възможност да стъпим на възможно най-доброто, да разпо... използваме огромен обем информация, а, така че мисля, че разполагайки със сериозен научен потенциал, всяка от страните може да се получи от другата страна и то не само на, на институционално ниво, но а, от всички заинтересовани в случая и лица, и компании и така нататък. И трето, в този случай можем да постигнем успех единствено ако привлечем на своя страна всички граждани, да, да ги, ги убедим, че наистина защитаваме интересите им. Така че публиката, разбира се, трябва да знае за какво става дума и всички компоненти, които трябва да се разработят, ще бъдат обект на обществен контрол е, което е също част от добрата практика в тази област, както каза професор Алемано. Председателят, благодаря на всички експерти, благодаря на представителя на комисията. Това бе интересен и ценен дебат. Той разкри затрудненията. В началото сме на дълъг, дълго пътешествие. Надяваме се да постигнем добър резултат. С което стигаме до гласуването. Сега доста хора ще излязат от залата. Е, е, имате една минута и продължаваме с гласуване. Моля, без бавене се върнете в залата. Моля бавно и полека да заемете места, така че да пристъпим към гласуването. Виждам, че не всички сме на линия, но независимо от това ще се заемем. So, thank you very much. Благодаря на всички. Мисля, че можем да пристъпим към гласуване. Казаха ми, че НП е, присъства чрез 10 а, свои представители. Те няма да участват в гласуването докато не могат и другите да, да гласуват. При другите политически групи проблеми няма. А? Да направим ли тестово гласуване, хайде, за да видим дали и цифрите са верни. Моля, гласувайте електронно. Was sind jetzt 20? Okay. Ah. Mulder hat keinen. Ja. Äh, Mulder hat keinen extra Rechner, ja. Ja, okay, okay, das geht. Ja. So. Das Стимт алес? Всичко наред ли е? Секретариатът ни уверява, че нещата са наред. Значи проблем няма. Първо, становището на госпожа Лихтенбергер за пакетните пътувания за, против, въздържали се. Е, накрая ще гласуваме е, електронно за целия текст, макар че е само едно писмо. 20 22 гласа за с господин е, Мулдър, няма против, няма въздържали се, приема се. След е, колегата Цвевка и неговия доклад а, е, а, можем ли да гласуваме направо, колега Цвевка? Очевидно, да. Изменение едно, Берлингуер, моля за, против, приема се. Две, против против, за против, 3 за, против, въздържали се, е, отхвърля се, 4 за, против, отхвърля се, 5 за, против, отхвърля се, 6 за, против, приема се, 7 Първата част за, против, приема се. Втора част за, против. Нека да проверим по втората част. Е, моля, гласувайте електронно. 10 dafür, 11 е, за 10 за, 11 против, отхвърля се. Изменение 9. Аха, вие също сте против. Значи 11 на 11, значи все пак се отхвърля, промяна няма. Изменение 9, Тейлър, за, против, отхвърля се. 8 а, отпада. Значи изменение 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 12 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте електронно. Да. Господин Мулдър, как гласувахте за? Значи за против за за подхвърля се 13 за против отхвърля се 15 за против да проверим, моля гласувайте електронно за изменение 15. Drücken. Jetzt haben wir 22. 22 гласа. Добре. 9 за, 12 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16. За, против. Също трябва да провериме електронно, значи моля за 16 електронно гласуване. За. Господин Мулдер за. Отхвърля се. 17 за против. Мисля, че същото мнозинство отхвърля се. За. 18 за, против. Моля, гласувайте електронно за изменение 18. 11 срещу 12 от, отхвърля се. 19 за, против, приема се. 21 за, против. Също ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Десет за, 13 против, отхвърля се. 20 за, против, отхвърля се. Сега гласуваме по цялото становище. Моля, гласувайте електронно. Дафюр, 17 е, за, 6 против, няма въздържали се, приема се. Втория доклад на колегата Цвиевка е след Брюксел, нали? Регламент Брюксел 1. Така, тук имаме само едно гласуване. Ето колегата Гаргани. Е, господин председател, не зная дали аз съм виновен, но едва в снощи получих този материал. Трудно ми е. Може би можем да е, чуем нещо повече в Страсбург. Господин Цвевка каза, че съвета има отношение към мандата, но става дума за съдиите. Деликатен въпрос е. Мисля, че може би сега става дума за привеждане в съответствие на регламента Брюксел по въпроса за патентите. Това е безпроблемно според мен. Така, значи можем да гласуваме. Моля, гласувайте електронно за целият документ. Wir haben jetzt zu viel. Dann müssen wir noch einen EVP. Е, един глас на НП в повече. Значи един Тадеуш трябва да решиш кой се отказва. Е, без цвявка, така ли? Цвявка дава само знаци на другите как да гласува, той самия не гласува. Добре. 21 за, 21 за, двама против, няма въздържали се. Така е Европ... Е, Рафаеле Балдасар, Европейската заповед за запор на сметки. Имате думата. Да, благодаря, господин председател. Промесо раджунто е стато адоптато all'unanimità in sede. Компромисът бе прият единодушно на Корепер миналата седмица и той отразява всички основни приоритети на Европейския парламент, така както ги беше предписала Комисията по правни въпроси. Искам да благодаря на всички колеги, както и на Фабрицио за участието им и за помощта при постигане на този компромис. Смятам, че можем да приемем регламента на първо четене. Благодаря. Нека сега гласуваме електронно начало на гласуването. 22 е, dafür, eine enthaltung. 22 за, един въздържал се, приема се. Private. Сега госпожа Кастекс, доклад за таксите за възпроизвеждане за лично ползване. Госпожо Кастекс, господин председателю, нямам какво да добавя към казаното преди три седмици, когато докладът ми бе подложен на гласуване. Мисля, че от тогава до сега колегите е, са могли да осмислят и компромисните изменения и устните изменения. Мисля, че можем без по-нататъчно бавене да пристъпим към гласуване. Благодаря, госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Ще направя един коментар пред изменение 31 ми се ще да е, получа думата или сега всъщност да направя някои бележки. В списъка за гласуване изменение 31, поне така е записано, покрива компромис 11, но това не е така. И за това е, предлагам и моля по-отделно да гласуваме и за изменението, и за компромиса. Добре, имаме предвид това. И така, компромис 15 за. Тоест, извинявам се, казва председателя. Да, колега. Във връзка с устните изменения. Има устни изменения, срещу които искам да възразя. Има и няколко изменения, за които искам разделно гласуване или отделно гласуване. Е, госпожа Викстрък и госпожа е, Герингер е, са подписали това становище. Е, когато стигнем до тях ли да ги засегна или сега? Мисля, че най-лесно е когато стигнем до тях. Тогава да ги сигнализират. Е е това е досие, по което доста често имаше проблеми и затова сега благодаря на секретарията за това, че през последните 24 е, часа много усилено работиха, така че са отразени измененията, но също времено вчера след обед е, стана известно, че зелените и либералите са поискали промяна в е, реда на точките, които разглеждаме. Когато е, едно такова искане е, бъде внесено е, в петък, може да се реагира или евентуално в понеделник сутринта, но в понеделник след обед вече е малко късно. Надявам се, че проявяват разбиране, защото действително ни е необходимо малко повече време, за да се подготвим. Госпожа Лихтенберг. Целият понеделник сутринта аз бях на път, така че не мога, докато пътувам в самолета, да се обадя по телефона или да използвам електронната почта и да изпратя електронно съобщение в самолетите. Това е забранено, както знаете. А в петък след обед, след един много натоварен ден, беше невъзможно да направя съответното известие за хора, които действително пътуват твърде дълго и пътят им е сложен, е, за съжаление, много сложно да спазват подобни срокове. Да, добре, казва председателя, но не можем да променим това. И така, изменение 15. За, против, приема се. Така стигаме. Изменение 5. Викстрем и другите. За, против, трябва да проверим. Не мисля, че беше ясно. На къде отиде гласуването? Изменение пето. Das sind 15 dafür, 9 dagegen, so angenommen. 15 за, 9 против. Приема се. Брои ми господин Мулдер. Ja, mit Zwiefka. С Звиевка. Да, с звивка. 6. Ниблер за, против, приема се 7 за, против, приема се 8 за, против, отхвърля се 11 за, против. Трябва да проверим как сме гласували по 11-то изменение. Проверяваме с електронно гласуване. 11. 15 9 15 на 9 гласа приема се. Десето изменение за, против, отхвърля се. Девето изменение за отпада. Добре, отпада. Тук се казва, ако се одобри, до изменение 9 трябва да се стигне. Добре, изменение 14. За, против. Приема се. Следващото изменение, 13, отпада. Изменение 12 за, против. Ще проверим. Не беше ясно. Also nach wie vor einer zu viel. Е, от МП се явява един глас повече. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет. Единайсет гласа от МП. Кой няма да гласува? Дзявка. Ще гласува, защото другия колега няма да гласува. Добре, и така може. Да продължим. Какъв е резултатът?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 това е първото място, където искам отделно гласуване по изменение 18, което би отпаднало, ако 17-то изменение бъде прието. Добре, нека най-напред 17 да гласуваме за. Ние не сме гласували още 17-то. 17 за, против, отхвърля се. 18 за, против, ще проверим. Проверяваме резултата от гласуването по изменение 18. 15 на 9 гласа отхвърля се. 21 за, против. А, извинете, извинете, сбърках, казва председателят. Приема се, не се отхвърля. Да, грешка на език. 21 за, против, отхвърля се. 19 за, Против. Отхвърля се. 20. Отпада, ако 21 се приема. 20 за, против, отхвърля се. 22 за, против, отхвърля се. 23 за, против, отхвърля се. 24 за, против, Отхвърля се. 25 за. Против. Отхвърля се. Устно изменение от госпожа Кастекс. Det här har ju varit, som alla har sagt... Госпожа Викстрем, както казахме по-рано, пак ще кажа. Това бе дълъг и тежък процес. Меко казано. Мисля, че е направо забележително, че сега внасяме устни изменения. Ако бяхме се запознали отдавна е, с, е, с, с писмените изменения, до тук нямаше да се стигне. Затова протестирам срещу устните изменения. Такова скълца, мама. Господин Енгстрем, съгласна, съгласен съм с колегата Викстрем. Когато има двама колеги, които са против, тогава устното изменение не се подлага на гласуване. Значи не го гласуваме. Компромис 10. За, против. Приема се. Така стигаме до изменение 30. За, против. Отхвърля се. След това изменението на Ниблер. 31 за. Против. Приема се. 32 за. Против. Приема се. 33 за. Против. Отхвърля се. Компромис 11 е за. Против. Приема се. Устно изменение 2 Госпожа Викстрам е против. Ами да, в съответствие с това, което казах преди малко, позицията ми е все същата. Смятам, че това устно изменение също е напълно излишно. Господин Енгстрам е напълно съгласен с госпожа Викстрам. Значи двама души са против устното изменение, то не се подлага на гласуване. 35 и 36 са против. Отхвърля се. 37 за, против, отхвърля се. Компромис 12 за, против, приема се. 400 изменение за, против, отхвърля се. Компромис 13 за, против, приема се. Компромис 14 за, против, приема се. 48 изменение. Това отпада. Всъщност всички отпадат. До 49 включително. 49 всъщност. За, против, ще проверим. 49-то изменение. Гласуваме електронно. да фюра да ги... Окей, как? Юдек, вие за ли сте или против? 16 за, 6 има против. Приема се. 50-то. Викстрем за, против, отхвърля се. 51 за, против, отхвърля се. 52 за, против. Трябва да проверим. 52 изменение. Проверяваме гласуването. 52. 13 на 9 гласа. Приема се. 53 за, против. Приема се. 54 за, против. Отхвърля се. 55, 56 за, против. Трябва да проверим. 55-то изменение. Това ще проверим. 15 гейна. 7 за на 15 против. Отхвърлят се. 57 за против. Приема се. 58 отпада. Нали така? Да, отпада. 59 за против. Приема се. Компромис 1 за против. Приема се. Отделно гласуване по 66-то. За. Против. Отхвърля се. Шестдесет и седмо, мисля, е следващо за, против. Трябва да проверим. Проверяваме резултата от гласуването на изменение 67. 9 dafür, 9 dagegen, 4. 9 на 9 гласа при 4 ма въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. А, госпожа Енгстрем. Не, господин Енгстрем. Искаме по 72-ро изменение отделно гласуване. Там е предписано да отпадне това изменение, ако се одобри компромисът. 72-ро изменение отделно гласуване. Добре. Но най-напред компромис 2 за, против, приема се. Отделно гласуване по 72. За, против, отхвърля се. 73-то е оттеглено. 74-то за, против, отхвърля се. Компромис 3 за, против, приема се. Осемдесет и второ за, против. Осемдесет и второ за, против. Приема се. Госпожа Кастекс има и устно изменение 3. Има ли пак е, желаящи да протестират? Няма да го гласуваме тогава. 83 и 84 за, против. Трябва да проверим. Мисля, че пак гласуването ще бъде 9 гласа за на 9 против. Но нека проверим. 6 на 10, при 7 въздържали се, отхвърлят се. 85 за, против, отхвърля се. 86 за, против, отхвърля се. 87 за, против, отхвърля се. Устно изменение 4 на госпожа Кастекс. Пак обичайните протестиращи и двамата вие. Да, няма да гласуваме, така стигаме до компромис 4 за, против, приема се. Осемдесет и осмо го забравих, така ли? А, не, без устното изменение. Да, благодаря. Него не го гласуваме. 88 за, против, отхвърля се. 82. Не, всъщност компромис 4. За, против, приема се. След това 70 97 всъщност за, против, отхвърля се. Компромис 5 за, против, приема се. Нещо да съм забравил, казва председателят. 103 е следващото. За, против. Трябва да проверим как сме гласували по изменение 103. Единайсет на 9 гласа, при трима въздържали се, приема се. 105 за, против, отхвърля се. 106 за, против, отхвърля се. 110 за, против. Мисля, че го отхвърляме, но нека проверим. Гласуваме с карти. 11 на 12 гласа наистина се отхвърля. 107 за, против. Отхвърля се. Но нека проверим за всеки случай. 107 изменение. 10 dafür, 13 dagegen abgelehnt. Да, отхвърля се. 108 за, против. И това трябва да проверим. 108 изменение. Проверяваме електронно. Приема се с 15 8 гласа. 109 за. Трябва да гласуваме, казва председателят. А всъщност секретариатът е прав. Не трябва да гласуваме. Така че компромис 6 е следващото, което трябва да гласуваме за, против, приема се. Изменение 119 по мои сметки. За, против, приема се 120. За, против. Тук трябва да проверим. За да сме сигурни, проверяваме резултата от гласуването на изменение 120. 14 на 9 гласа. Приема се 121 за, против. Приема се. 122 за, против. Ще проверим. Гласуваме с карта изменение 122. 12 dafür, 11 dagegen, das 12 на 11 гласа. Приема се. Компромис 7 за. Против. Приема се. 128 е следващото. За. Против. Отхвърля се. 129 за. Против. Трябва да проверим. Проверяваме гласуването по изменение 129. 7 dafür, 16 7 на 16 гласа отхвърля се. 130 за, против, отхвърля се. 131 за, против, отхвърля се. 132 за, против. Това трябва да проверим. 132. 10 dafür, 10 dagegen, 3. 10 на 10 гласа при трима въздържали се. Отхвърля се 133-то изменение за, против. Проверяваме. Десет на 13 гласа отхвърля се. 134 за, против. И това ще проверим. 134 изменение. 14 на 9 гласа. Приема се. 135 за, против. Е, проверяваме. Десет на 13 гласа. Отхвърля се 140 за, против. И това трябва да го проверим. 13 на 10 гласа. Приема се. 141. Отпада. Добре. Така стигаме до 142 изменение. За, против, приема се. 143 за, против, приема се. Така стигаме до компромис 8 за, против, приема се. Сто петдесет и пето изменение за, против, отхвърля се. 156 за, против, отхвърля се. 160 за, против, приема се. 165 за, против. Това трябва да го проверим. Не бях съвсем сигурен. Проверяваме, гласуваме с карти. 5 срещу 13 гласа, 5 въздържали се. Отхвърля се. 166-то изменение за, против. Бих казал, че се приема. Нека проверим. Проверяваме с, с карти. 166. Yeah, И съпътстващите го. Да. 18 на 5 гласа. Приема се, наистина. 174 за, против, отхвърля се. 178 за, против, отхвърля се. 177 за, против, приема се. 179 за, против, отхвърля се. 180 и другите след него за, против. Трябва да проверим. 180 и следващите изменения от тази група гласуваме с карти. 13 за 10 13 на 10 гласа. Приема се. Сега докладът като цяло. Гласуваме с карти. Петнайсет 5 3 15 срещу 5 гласа, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Вашия доклад е прият direkt abstimmen? direkt abstimmen. also kommen wir zu vier herr kollege speroni bitte. Господин Сперони, по доклада на госпожа Регне. Благодаря, господин председател. Искам да припомня, че 17 национални парламента имат възражения по отношение разпо, тази разпоредба в светлината на субсидиарността. Компетентния комитет и комисията, която прави оценка на това възражение, въобще не е взел отношение по този въпрос. Нямаме и позиция на правната служба. Затова предлагам да отложим гласуването, поне да чуем правната служба с официално становище по въпроса за субсидиарността. Първо господин Карим и след това ще чуем и други изказвания. Благодаря, господин председател. Оказвам се в положение, при което трябва да подкрепя господин Сперони е, по, по въпроса за субсидиарността, ние много сте стараем да я увеличим в парламента и в нашата комисия, но в начина по който действа комисията, това е просто обидно в е, при опита да се работи с националните парламента. Националните парламенти е, смятат, че въпреки е, привидното насърчаване да работят с нас, когато е, се опитат да го сторят, буквално им захлопват вратата под носа и не се вслушват в техните думи. Така че не бива да продължаваме по този начин. Господин председател, наистина не виждам как можем да напреднем по това доси, досие, ако нещата са както са и поведението на комисията не претърпи промяна. Председателят, благодаря госпожа Рейгнер. Е, приемам вашето изказване, разбира се, много сериозно, но аз го сторих и по време на обсъждането. Разбира се, много е важно да се чуят националните парламенти и все пак предлагам да гласуваме сега, защото имаме график. График, който се определя от комисията Либе и по всички тези въпроси са отразени в становището на тяхната комисия. Моля да гласуваме. И така госпожа Регнер възразява на процедурното възражение на господин Сперони. Нека гласуваме по процедурното предложение от Сперони за три гласа против в мнозинство, така че се отхвърля. И така, гласуваме. Изменение 4 за, против, отхвърля се. Изменение 5 на Гагани. Да, за, против, отхвърля се. 6 за, против, приема се. 7. Гласуваме. За, против, отхвърля се. 8 за, против, въз... отхвърля се. 9 за, против, отхвърля се. 10 за, против. Нека да гласуваме с карти. Моля, гласувайте електронно. 14 срещу 9 приема се. Извинение 11 за, против, отхвърля се. 12 за, против, приема се. 13 с изменение на господин Гагани и следващи за против. Отхвърля се. 14 за против. Приема се. Компромис 1. Компромис 1. За против. Приема се. 17 изменение. За против. Отхвърля се. 18 за против, приема се. 19 за, против, отхвърля се. 20 за, против, отхвърля се. 21 за, против, приема се. 22 за, против, приема се. 23 за, против, също се приема. 24 за, против, приема се. 25 за, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Ефтафюр 12 dagegen ab. 11 за, 12 против, отхвърли се. 26 за. Против. 26. Кой е против? Приема се. 27 за, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте за изменение 27. 11 срещу 12 отхвърля се. 28 за, против, приема се. 11 за, против. Нека да гласуваме електронно. Струва ми се, че се отхвърля, но изменение едно, моля гласувайте електронно. Да, 12 срещу 11. Извинение 12 за, против. Нека да проверим. Електронно гласуване за изменение 2. Единайсет срещу 12 отхвърля се. Изменение 3. За, против, приема се. Сега становището като цяло. Моля, гласувайте с карти. 19 срещу 9. Приема се. Поздравявам докладчика. Сега госпожа Геринга, обща система за данъчно облагане. Можем ли да гласуваме направо? Изменение 8. Бодо за, против, въздържали се, отхвърля се. 9. Бодо за, против, отхвърля се. Пак 10. Е, Боду е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 отпада, 4 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 7 е, няма да се гласува. 1 за, против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. 3 за, против, приема се. Цялото становище, ако обичате, електронно гласуване. Двадесет и два за, един против. Е, Поздравление за докладчика. Е, а сега е, стигаме до петицията или по-скоро писмото. Можем ли да гласуваме? Господин Паска, имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да посоча, че става дума за прилагането на Парижкия договор и за декретите Бенеш след края на Втората световна война. Европейската комисия междувременно вече три пъти взе отношение по въпроса. Е, стана ясно, че няма нужда да обсъждаме тези въпроси. Е, има и в Германия, и в Унгария сили, които се опитват на практика да поставят под въпрос е, много от споразуменията, постигнати между държавите в Европа след Втората световна война. И аз за това предлагам да не се гласува по текста. И така, има внесено искане да не се гласува по, това, по този документ, но, както знаете, това ни е, е прехвърлено от петиционната комисия, така че просто нищо не можем да направим. Е, налага се да гласуваме. В текста всъщност няма нищо, което би трябвало да ни тревожи особено много. Действително, петиционната комисия е включила само това, което на всяка цена трябва да бъде включено. Бих предпочела естествено сами да можем да вземем решение по този текст, но не можем. И така, кой е против? Мнозинството е против. Кой е за? Но нека да го направим електронно гласуването. И така, след като взехте решение, че трябва да гласуваме по текста, електронно гласуване. 15 за, 2 против, 6 въздържали се. И така, текста е прият. А сега стигаме на госпожа Тайн. Е, госпожо Тайн, вие или господин Гаргани пръв е, ще вземе думата? Аз е, всъщност преди това поисках да ми дадете думата в началото. Не знае дали става дума за моя вина при постигането на този компромис с съвета. Господин Цвивка каза нещо подобно, което най-малкото можеше да се тълкува така. Но не зная дали все пак не би било по-добре да обсъдим сега предложението, включено в този компромис, по отношение на начина по който ще се сменят е, съдиите, броя на съдиите и така нататък. А, когато става дума за състава на общия съд и за смяната на съдиите и броя на съдиите, естествено е, парламента би трябвало да има много по-големи контролни правомощия. Госпожо Тайн, имате думата. Да. Ние разпратихме текста така както е, текста бе е, представен на участниците в трилога. И така, според квалификацията, според годността на съдиите ще става избора. Е, това е записано. Същевременно за първоинстанционния съд няма да има повече от двама съди от една държава член това е, на практика бе едно е, настойчиво искане на НП, така че вътре в текста сме включили и този момент. Освен това, е, тук в правната комисия на последното ни заседание е, гласувахме за това, че в е, статута на Общия съд е, съдиите би трябвало да се избират по критерий годност. Това е, все още е, не е включено в статута на съда е, като критерий за назначаването, но ние сме разпространили текста междувременно до всички заинтересовани, така че преди гласуването през април държавите членки и всички останали заинтересовани страни ще могат да вземат отношение. И така, е, всяка държава член е, номинира един съдия. Е, останалите нямат право да направят някаква промяна в избора на съдията от държава член, но при допълнителните съдии вече има един определен критерий. Естествено, че става дума за отделна процедура. Ние искахме да чуем и правната служба и мисля, че е, би трябвало след това. Не, първо да чуем правната служба, казва председателя и след това колегата Рапка им. Благодаря. Господин председател, миналата седмица вие поискахте становище от правната служба и ние сега ще поднесем в основна фарма нашето становище. Е, предлагат се е, нови е, текстове за член 48А и член 48Б. Става дума за състава на общия съд, в които са включени и определени критерии. Не европейските институции а държавите членки номинират кандидатите за съдийска длъжност. Във връзка с съответния член в договора, съветът и Европейският парламент могат да променят разпоредбите е, в статута на съда. Е, това е, е член първи. Статутът, освен това, е свързан с протокола. Така че статутът е част от първичното законодателство на, Европ... на Европейския съюз. Измененията в статута не могат да модифицират е, съдържанието или е, целта на други е, правни актове на Европейския съюз, така да се каже, през задната врата. Промяната в съответните членове на протокола са свързани единствено с състава на съда. Договорът, освен това, посочва определени критерии във връзка с определенето на номинираните съдии. Има се предвид най-вече годността, квалификацията на съответните съди в съответствие с член 19 и член 54 от договора за функциониране на Европейския съюз, държавите членки могат да номинират е, кандидати за съдии за общия съд, чи, е, е, които е, притежават необходимата, необходимия е, професионален опит, е, необходимата е, квалификация, така че отговарят на критериите за годност. За Съда на Европейската общност, както и за е, върховните съдилища в националните държави. Същевременно е, се посочва, че е, професионалната квалификация трябва да бъде доказана на базата на практически опит на съдиите. Същевременно не могат да се прилагат други допълнителни критерии, ако те не са в съответствие с членове 54 и член 18, които споменах преди това. Измененията в статута би трябвало да е, отчитат е, най-вече необходимостта е, от е, е, доказана пригодност на съдиите във връзка с член 51. Е, това означава, че и съответните държави членки ще се съобразяват с този принцип, но същевременно не се нарушава и не се засяга правото на всяка държава член да определя е, съдията, е, който ще я представлява в е, състава на общия съд. Новия текст на член 48а потвърждава това право на държавите членки да номинират кандидатите за съдии в състава на Европейския съд. Също времено в е, член 48б се посочва, че е, независимо от е, страната на происход на е, съдията, могат е, да се назначат и допълнителни съдии, освен 28-те представители на държава член. Като принципът е, че всяка държава член ще има най-малко един съдия в състава на общия съд а критериите за подбор на допълнителните съди не са свързани непременно с страната на происход. Независимо от номинациите на държавите членки, а именно по един съдия за общия съд от всяка държава член, могат, както виждате, да се е, подбират вече съгласно тези изменения и е, допълнителни е, съдии, е, което е, буди известни съмнения и опасения у някои от е, е заинтересованите лица. В е, втората част на е, е предложения текст за е, член 48б се посочва, че е, не страната на происход, а е, пригодността на кандидата ще бъде основният критерий, като за тази цел се съставя един списък от допълнителни номинации. Съгласно член 55 5 би трябвало квалификацията и пригодността на кандидатите да се съобразява с техния професионален опит, но преди всичко с принципа за географско разпределение на съдиите. Така че в този случай се, можем да направим следните заключения. Измененията в статута, прияти от е, законодателя във връзка с е, е, членове 48А и Б на статута не отговарят изцяло на съответните разпоредби от договора. Освен това, разпоредба алинея Б на член 48 очевидно не съответства на логиката, приета от, номина... от законодателите за номиниране на съдии от държавите членки. Би трябвало назначаването в, на съдиите в Общия съд да следва общи правила и да бъде в съответствие с съответните членове на договора. Нека да ви кажа, че вчера говорих с председателя Скорос и говорихме за това, че проблемът трябва да бъде решен колкото е възможно по-бързо, тъй като натовареността на Общия съд е огромна. Толкова е нараснал брой на делата, че въпросът не търпи отлагане. Колегата Радкай. Разбирам тревогите на и нуждите на Общия съд. И в никакъв случай не поставям под въпрос необходимостта от назначаване на допълнителни съди. Естествено, че съдът трябва да има възможност да извършва в определените срокове и качествено своята работа. С което в никакъв случай не опреквам правната служба. В четвъртък е, правната служба получава задачата да изготви становище и има е, няколко часа, така да се каже, за да е, се подготви. При всички положения едно такова становище има предварителен характер. И правната служба ни казва, че става дума за едно предварително устно поднесено становище. Аз разбирам много добре защо правната служба държи на този предварителен характер на становището, но ние трябва да вземем решение на базата на една такава предварителна оценка от правната служба. И на второ място ще кажа, че няма нищо лошо в това държавата член да е, определя съдята. Но същевременно е, регламентите, е, а в това число и протокола за статута, са част от нашето законодателство. И в този случай в протокола включваме нещо, което държавите членки след това ще трябва да прилагат и ние непрекъснато правим това. Ние е, всъщност спускаме на държавите членки някакви регламенти, които те харесват, не харесват, са длъжни да изпълняват. И още нещо. Госпожо Тайн, не ви опреквам, но не ми харесва терминологията, която използваме. Държавата съветът ни съобщава в рамките на трилога. Съжалявам много, но съветът не е този, който ще ни съобщава. Той може да ни съобщи нещо, но ние не сме длъжни да го приемем. Съветът, в крайна сметка, трябва най-сетно да осъзнае, че съгласно Лисабонския договор Европейския парламент има повече права. Нали? Много повече, отколкото преди това. Това се отнася не само до актовете по делегация и по изпълнение. Е, това се отнася и до много други неща. Съветът обаче се прави, че няма Лисабонски договор и не желая да ни е, е, информира предварително и да признае нашите правомощия, които са много по-широки, а просто непрекъснато се опитва по стария начин да ни спуска някакви свои предложения и решения. Аз съм е, убеден, че ние трябва да отложим това гласуване. Е, времено уверявам ви, много добре разбирам е, в колко притеснено и тежко положение е съда. Затова не казвам, че няма да вземем решение, но имаме право да отложим гласуването, така че да обсъдим нещата задълбочено и гласуването така и така ще бъде през април. Не можем просто така да пробутваме някакво решение. Да, добре, ако мнозинството е на това мнение, че сега трябва на всяка цена да се гласува, ще го гласуваме. Но аз всъщност замествам само е, колегата Берлингуер, който е координатор, но същевременно отговарям за е, външните отношения на моята политическа група, на която съм съместник-председател. Е, в никакъв случай не бива да пречим на целия механизъм, е, тук на целия институционален механизъм. Но при всички положения трябва да знаете, че е, Цялата тази а, е, а, е, институционална схема на връзки, на а, е, контакти с останалите а, институции, а, ще бъде утре тема на заседание на моята политическа група. И това ще се обсъжда и с комисията, защото и там има известно недоволство от поведението на съвета. Съвета няма право да ни отнема правомощия, които ние сме получили по линията на договора за функциониране на Европейския съюз. През последните дни, които прекарвам като европейски парламентарист тук, тъй като аз повече няма да се кандидатирам, най-вероятно нямам никакво желание да се занимавам непрекъснато само с тези проблеми. Естествено, че ние ще е, приемем някакво решение, с което да е, облегчим положението на общия е, съд, но трябва на всяка цена да спазваме е, процедурата и да се опитаме е, да. Е, изясним нещата в дълбочина до гласуването през април. Колегата Цвивка, след това господин Гаргани и след това вече ще вземем решение при гласуването. В никакъв случай обаче не можем да си позволим някаква много продължителна дискусия. Не. Благодаря, господин председател. Наистина и е, Бернард направи много емоционално изказване и аз съм съгласен с него по много въпроси, но искам да припомня какво правим в момента. Вече гласувахме доклада на госпожа Таунер и на възус, без окончателно гласуване, но възоснова на доклада на госпожа Тайн сме приели мандат за преговори и сме започнали преговорите с съвета. Нищо против да обсъждаме обсъждаме въпроса. Нищо против и другите политически групи да го, и политическите групи да го обсъдят. Нищо против да кажем че не сме съгласни с позицията на съвета. Ние в парламента не сме задължени да приемем позицията на съвета. Според мен Бернард отива малко далече в своето изказване. Да, ние трябва да отстояваме правомощията си като Европейски парламент. Защо да гласуваме за показаното от госпожа Тайн, представеното от госпожа Тайн? Защото искаме да покажем на съвета, че искаме да помогнем на съда, но това не означава, че сме готови на всичко. Както чуваме от нашите юристи в тяхното становище, е, очевидно е, че писменно няма да ни представят нищо повече. Това, което чухме е пределно ясно. И е, то напълно отговаря на представеното от госпожа Тайн. Сега, какво искаме да правим? Политически дебат или искаме всяка, всяка част от този процес да се съхрани и то в разумно съотношение? Мисля, че всичко можем да направим. Намираме се все още на първо четене. И ако до март съвета не ни предложи документ през април, няма да гласуваме и остава за следващия мандат. Това е действителността. Госпожа Лихтенбергер, моля ви бъдете кратка. Мога да бъда кратка. Напълно съм съгласна с господин Рапка и така е по много досиета, но трябва да стане пределно ясно, че Стратегията на съвета трябва да се разгледа на политическо ниво и да трябва да стигне до пленарна зала. И да, въпросът трябва да се обсъди на пленарно заседание. Това е въпрос, който засяга не само правната комисия, а би трябвало да засяга всеки депутат. Е, става дума дали сами ще се подценяваме. Сега колегата Гагани. Господин председателю, исках само да кажа, че е, предоставям на вас да решите ще гласуваме ли или не. Аз съм напълно съгласен с казаното от е, господин Рапкай. И ние вчера още вчера казахме, че въпросът и проблемът е от политическо естество. Може би недоразбирам всички технически детайли но правната служба ни казва, че има разлика между номиналната ните права на държавите членки и статута. Е, и въпроса за това по какъв начин се избират представители и така нататък. Всичко това са технически подробности. Аз се оставям във вашите ръце. Това е проблем, който трябва да решим. Е, по този въпрос трябва да имаме повече права като парламента. Господин Калот казва председателя. Благодаря, господин председател. Очевидно аз ще говоря от името на съда, но не за да се включа в този политически дебат, който е напълно понятен и легитимен между две институции. Просто искам да припомня, че това предложение на съда бе изпратено преди три години до законодателя. Ние получихме бързо подкрепата на вашата комисия, обсъждахме въпросите за и на правителствено ниво, защото това е едно правителствено досие само по себе си, защото става дума за номиниране на съдиите и подбор на кандидатите. В продължение на три години, точно точно както беше предвидил съда, нещата се влушиха. Тоест през 13-та година има все повече а, дела. Тоест, има драматично увеличаване на съдебните дела. Има над 3000 дела и бе заявено, че има нарушение на определени текстове от Хартата за основните права. И той поиска правата му да бъдат защитени от институциите. И точно в момента, в който е, Европейския съюз се присъедини към Европейската харта за правата на човека. Положението е драматично и от, е, е, и от страна на съвета трябва да се възползваме от предстоящите избори, за да можем да направим стъпки във вярната посока, както и в условията желани и от съда, и от парламента относно критериите за подбор. Бях в Страсбург Гинзбург чух, много внимателно се слушах изказванията, какви са затрудненията, които са заложени в а, а, правилника за работа на съда и устава на съда, вярно в преамбила, но зависимо от това. А, но и тук става дума не само за броя на кандидатите, но и за начина на номинирането на кандидати. Така че разполагаме с много кратък срок след три години посветени на процедура, сега ни остава много малко време да вземем това решение. Очевидно, тук има амбиции парламента да запази всички права. И до април, така или иначе, трябва да се потвърди или да се отхвърли изменението на статута и на устава на а, съда. Така че съм убеден, че можем да намерим подкрепа и от страна на вашата комисия с цел да се постигне резултат. Председателят, благодаря, дам думата на докладчика. Уважаеми колеги, искам да помоля след като е, сме в тази комисия, да направим разлика между процедурата за съвместното вземане на решение и този съвсем, тази съвсем конкретна процедура, защото може да не ни е приятно, но е записано в първичното законодателство. Държавите, членки, а не съвета. Държавите членки имат единствени правомощия за номиниране на съди. Правното становище бе за мен малко изненадващо в смисъл, че в член 48 под точка е, алинея 2 според е, правната служба може да няма такова нарушение и правната служба твърди, че ние можем заедно с съвета при единодушие да променим е, устава ни, че нямаме възможност да влияем, да речем, на е, процедурата на номиниране, ако държавите членки не вземат решение. Тук вече става дума за това виновни или невинни. Виновни или невинни за това, че няма да има допълнителни съди. Е, през ноември имаше отново постановено решение срещу първоинституционния съд за забавяне. За години ние постигнахме нещо, което съвсем не сме си вярвали. На времето моето предложение е за номиниране на съдиите се стори като истинска революция, дори колегите не ми вярваха. Ние искахме да дадем политически знак с нашето гласуване тук. Спомняте си, ние самите не вярвахме на резултата и от самото начало аз като доклад, че казвах, че ако държавите членки се постигнат съгласие за някаква форма на гласуване, ние ще ги подкрепим. И правото на подобно включване на критерия в статута, устава на съда, това не е задължително. Т.е. то не е задължително да влезе в първичното законодателство. Ще посоча какво постигнахме първо, че изобщо може да има допълнителни съди, защото имаше държави членки, които бяха против. Второ, критерия за подбор да бъде записан в преамбюла на регламента. И трето, в регламента да бъде отразен че не бива да има повече от двама съди от една държава членка и четвърто, че няма да гласуваме в пленарно заседание преди да видим целия текст с критериите за избор. Поддържаме натиска върху държавите членки. Казваме ясно, че ние ще дадем съгласието си на пленарно заседание през април. Първо, ако имаме подробно представен държавите членки, имаме пълно съгласие и трето, ако своевременно получим документите, така че нашите политически групи да могат да се съгласуват. Днес ние трябва да обясним на съдиите защо не искаме повече съди и ще ако не приемем а, това решение. И понеже държавите членки много охотно ще ни посочат с пръст, нека не им даваме повод. Председателят докладчика предлага да гласуваме. Аз съм съгласен. Всичко, разбира се, ще, първо ще се обсъжда в политически групи и в, в пленарна зала, предвид казаното и от колегата Арабкай, но и както каза колегата Цвиевка, въпросът ще се обсъди на ниво политически групи. Всичко това трябва да стане до април и до тогава с, с, съвета трябва да се произнесе. Колегата Рапкай казах, че няма да се съглася от самото начало, но, но но отговорността за това е на онези, които ни слагат пред колелата. Няма да, да соча с пръст никого. Второ, приемам, но искам да обърна внимание, че това не трябва да води до автоматично решение. Съвета предлага нещо, ние гласуваме и се, и се, съгласяваме. Може сега е, да запишем ясно, че ние ще вземем решение за да придвижим нещата, но това не е прецедент в отношенията ни със съвета, поне за нашата политическа група. Да, е, е, СИД се, като декларация се отразява и така гласуваме електронно по целия доклад. Моля, гласувайте. 22 гласа за, няма против, няма въздържали се. Поздравявам докладчика. Продължаваме ин камера една минута, докато се подготви технически провеждането на заседанието.